и в по-нататъчни дискусии. Предполагам, че това не е последния път, в който обсъждаме проблемите, свързани с Маркосур. Благодаря, господин комисар. Надявам се, че няма да е последния път, но за този момент прекратяваме с елемент от дневния ред, преговори с Меркосюри. и пристъпваме към следващия елемент от дневния ред, режим за внос в Европейския съюз на рибни продукти и продукти от аквакултури с оглед на бъдещата реформа на общата политика в областта на рибарството. Давам думата на докладчика Ален Кадек. Четири минути. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, господин комисар, скъпи колеги. Една от основните идеи на този доклад е да постигнем съгласуваност между общата търговска политика и общата риболовна политика. И в това отношение можем само да се радваме, че виждаме тук двамата комисари, комисаря по риболова, госпожа Даманаки, която винаги е тук за да отговаря за риболова и съответно комисаря по търговията Карл Дехухт. Двама комисари, които ще отговарят за един доклад. Каква чест! Позволете ми все пак да кажа, че това двойно представителство на комисията тук е рядко срещано явление. Но нека да се върнем към самия доклад. В нас на рибни продукти и аквакултура от, от трети страни представлява на 60% от общото европейско потребление. Тоест Европейския съюз е силно зависим от вноса в тази област. Това е тревожно и се дължи на две неща. Първо, намаляване на общностната продукция в Европейския съюз и второ, все по-голямо отваряне на европейския пазар към вноса и това се дължи на търговската политика на комисията през изминалите 10 години. Това съответно поставя на пред тежко изпитание нашите рибари които не могат да продадат продуктите си на достатъчно високи цени. А знаете какво става въобще с продуктите в тази област. От една страна нашите рибари са изправени пред много тежки екологични и санитарни изисквания, но те са много огорчени от факта, че тези изисквания не се спазват при вноса на продукти, рибни продукти от трети страни. И тук всъщност става въпрос за оцеляването на един европейски сектор на риболова. Един устойчив сектор, който трябва да снабдява е, нашите граждани с качествени продукти и да поддържа културните характеристики на крайбрежните ни райони. Не можем да водим преговори за оцеляването на нашия риболовен сектор. Ние искаме, първо, да се защитят на продуктите и техните цени в Европа, което съответно ще трябва да защити нашите, фер... нашите рибо... рибари, а също така и евентуално рибари от трети страни, по-слабо развити страни. Ние трябва да се измъкнем от някои други страни, от това, което ни предлагат други страни, с подбиването на цените трябва също така да запазим някои от преференциите, които сме отпускали на трети страни, които спазват санитарните и екологични изисквания. И трето, трябва да поискаме прехвърляне на мандата за преговори по тези продукти от комисаря по търговията към комисаря по риболова. Защото така ще се вземе предвид всички специфики на риболова и на аквакултурата. И мисля, че е, моментът е добре избран, за да водим такъв фундаментален дебат. Изправени сме пред много важна реформа на общата риболовна политика. И а, знаете какво се случи с цикъл Доха в СТО. Той ни позволи да запазим някои отстъпки, които вече имахме. А, комисарят Дехухт и Европейската комисия отвори а, една нова насока, този път за водене и за създаване на политически линии насоки за риболова в рамките на стратегията Европа 2020. И ние сме също част от взимането на решения, както в търговската материя на този елемент, така и в чисто екологичната. И за това трябва да направим нещо. Надявам се, че комисията и съвета ще вземат предвид препоръките в този доклад и аз лично в следващите месеци ще продължа да работя по тази тема. Благодаря ви. Thank you, Mr. Kade. Благодаря, господин Каде. Приветствам комисаря Даманаки и давам ми думата. Thank you, Mr. President. Благодаря, господин председател. Нека първо да благодаря на господин КАДЕК и на комисиите в Европейския парламент, които участваха в този доклад по собствена инициатива. Изразихте съжаление, че Зелената книга по реформата на общата риболовна политика не обръща внимание на много от въпросите, които ви повдигате днес тук. Така че днес моята цел е да ви уверя, че комисията е, има намерение и е поела ангажимента да работи активно по всички политики, които се отразяват на реформата на общата риболовна политика. Целта на реформата е да излезем от отрицателната тенденция, в която се намираме сега. В нашия случай риболовният отрасъл не е нито екологично устойчив, нито се справя добре от економическа гледна точка. Необходимо ни е рибното стопанство да е добре развито, да има устойчива експлуатация на рибните ресурси и също времено да се дава възможност на рибарите и техните семейства да преживяват по един достоен начин от своята дейност. Ние сме поели ангажимента да се борим с предизвикателствата на пазара и на национално и на международно равнище знам а, а, какво казвате за третите страни, а, за конкуренцията от там, за липсата на равнопоставеност при конкуренцията, за липсата на спазване на стандарти, включително и за околната среда и здраве опазването. Това бе повдигнато и в съвета по селско стопанство и риболов. И е необходимо да се даде отговор промен има правилата за риболов в Европейския съюз в контекста на реформата и едно от най-големите предизвикателства ще е да осигурим пазарна равнопоставеност на всички продукти на пазара в Европейския съюз. За тази цел трябва да работим за пълно и ефективно приложение на законодателството и за особено на законодателството, което е насочено срещу нелегални, нерегулирани, не е, отчетен е, риболов. Целта е да се е, работи с партньорите, да се настоява за отговорно отношение от тяхна страна по отношение на околната среда и социалните условия. Подкрепям вашия призив за по-голяма последователност в политиката на Европейския съюз. Трябва да работим съвместно и да работим в глобален план. Две трети от рибните продукти, потребявани в Европа, се, се внасят, за да може да има постоянен дост, постоянни доставки на суровини е, за производството, за хранителната промишленост в Европа. Тук говорим и за работни места, нещо, което е много важно в много региони на Европа. И в момента се намираме в средата на реформата, но същевременно търговската политика трябва да продължава да има предвид сложното естество на риболовния отрасъл и социалната действителност. Очаквам да работим добре заедно с колегата Дехухт, за да осигурим необходимото време за съответните промени и да се вземе предвид скоростта, с която тече реформата. В рамките на Световната търговска организация продължаваме да преговаряме за субсидиите. Според нас е необходимо винаги да, се, да имаме право да подкрепяме екологичните инициативи и иновации на държавите членки. Що се отнася до пазарната политика, съгласна съм с проекта доклада е, в твърдението, че е, тази политика трябва да преразгледа инструментите на общата организация на пазара. Целта е да се засили участието на организацията на производителите в, тяхното, в техните усилия да постигнат по-добро съвпадение на търсенето и предлагането. Също така трябва да се предоставят специални, е, трябва да има специални стандарти. Е, и е, за целите на потребителите е необходимо да има добро етикетиране, да се знае къде е произведен продукта, къде е уловен рибата и дали продукта е природосъобразен. Затова комисията възнамерява да разработи правна рамка за даване на такава информация на потребителите. И накрая, за аквакултурата. Комисията работи по стратегия за устойчиво развитие на аквакултурата, нещо, което е засегнато и в доклада. Ние смятаме, че развиването на аквакултурите в Европейския съюз трябва да доведе до по-малка зависимост от вноса и е да отговори по-добре на все по-увеличаващото се търсене. И така, господин председател, надявам се, че този дебат ще даде добър пример, принос за подготовката на реформата на общата риболовна политика, а ще даде и добър, ясен, положителен сигнал за всички ангажирани в тази област, които трябва да се подготвят за по-добра дисциплина, но и да знаят, че имат надежда за бъдеще. Благодаря, госпожо Даманаки. Давам думата на комисаря Дехухт.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 Комисията приветства решението на парламента, на парламента да изготви доклад по собствена инициатива в връзка с рибните продукти и продуктите от аквакултури. Това представлява добра основа и отправна точка за преговорите при определене на бъдещата политика в областта на рибарството. Призовавам членовете на Европейския парламент да вземат предвид изводите, извлечени в доклада на парламента. Осъзнаваме значимостта на рибното стопанство, особено за населението край бреговете. Това означава, че трябва да водим една разумна търговска политика. Трябва да подчертая, че ние се опитваме да подкрепим разнообразните интереси, свързани с риболовния отрасъл, различните части на риболовния отрасъл, риболовци, преработвателна индустрия и консуматори. Целта на общата политика в областта на рибарството е да се постигне баланс, както и една ситуация, в която да има добро снабдяване на пазарите. Трябва да се вземат предвид и е, развитието в политиките, както и целите, които са поставени. Трябва да подчертаем, че Европейския съюз, съюз силно зависи от вноса на рибни продукти и продукти от аквакултури, за да задоволи своите е, нужди. Пак касае не само консуматорите, но също така и предработвателната индустрия. Това означава, че настоящата реформа на общата риболовна политика е добра възможност за Европейския съюз да подобри представянето на сектора от економическа гледна точка и да го направи по-конкурентно способен на глобален мащаб. Това касае и международната търговия, както в връзка с многостранните и двустранните преговори и на регионално ниво. Що се отнася до преговорите за споразумение за свободна търговия, комисията е взимала, взима и ще взима предвид комплексността и сложността на сектора на риболовната индустрия, и това е нещо, което трябва да бъде включвано и за в бъдеще в определене на търговията. Комисията ще се постарае да отдели необходимото време, за да бъдат включени необходимите промени, така че в същото време да не се спира с темпото на реформите. нека накратко да спомена едно от предложенията, включено в доклада Наистина за нас е много трудно да отделим рибните продукти по този признак. В същото време Европейския съюз е поставен под все по-голямо напрежение да либерализира своя пазар. Ние осъзнаваме своята отговорност при воденето на преговори, и осъзнаваме значимостта на прехвърлянето на тази отговорност от Комисията по търговия по комисия, към Комисията по риболов. Всички ние отговаряме заедно за предприеманите действия. Това означава, че Търговската комисия на парламента, Генерална дирекция търговия не действат сами. Те водят преговори заедно с службите отговорни за морските дела, както и генерална дирекция Мари, които носят своята отговорност по време на преговорите. Ние искаме да подчертая пред Европейския парламент, че проблемите на риболова се взимат предвид по време на търговските преговори, определене на търговските споразумения. Взимат се предвид деликатните, чувствителните моменти, доколкото е възможност да се гарантира защита на интересите на заинтересованите страни. Комисията също така се старае да премахва бариерите, които са поставени от дадени партньори и представляват проблем за европейското производство. По този начин се опитваме да гарантираме равни условия за всички участници на пазара. Също така стана дума и за осигуряването на равни условия за продуктите от Европейския съюз и продуктите, идващи от трети страни. Ние се опитваме да осигурим такива условия в контекста на преговорите за търговски споразумения. Например, на редица международни форуми ние обсъждаме тези въпроси, например при форуми на ООН, ФАО и така нататък. Там Европейския съюз участва доста активно. Искам да приключа, като кажа, че имам желание да обсъждам и за в бъдеще, уважаеми дами и господа депутати, проблемите на политиката по рибарство. Сега давам думата на господин Жадо за минута и половина. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, господин комисар. Мисля, че трябва да си отбележим съгласуваността на мненията на комисията и на комисията по риболова в нашия парламент. Беше казано, а, риболовът е много важен сектор, както за благоустройство на територията, така и за културната идентичност в Европа. Това е сектор, който има голямо влияние върху рибните ресурси и е съответно има голям брой а, рибни, риби, които всъщност са почти неизчезвани. Ние просто сме свръхексплуатирали запасите като се погледнат целите на нашата обща риболовна политика, трябва да видим, че се стремим да а, имаме търговия, но която да е справедлива, за да а, не засяга както екологичните ни постижения, така и социални. И очакваме много повече включване, интегриране на социалните и екологични критерии в търговските споразумения, особено в областта на риболова. Мислихме също така да изтеглим рибните продукти от сектора и мандата на правомощията на НАМА, защото това не е а, просто, да кажем, някакъв текстилен продукт или нещо такова. Там нещата са свързани и с околната среда. И е, съответно, ние трябва да имаме, да служим за модел. Нашата политика трябва да бъде модел за всички рибари. И не трябва да свръхексплуатираме рибните ресурси, така както го правим в териториите, където купуваме права за риболов. Благодаря. А сега господин Антиноро ТНП за една минута. Благодаря. Благодаря, господин председател, господин комисар, господа комисари и уважаеми колеги. Бих искал да благодаря на колегата Кадък за отлично свършената работа по този изключително важен въпрос. Тук говорим за системата за внос в един много важен отрасъл – риболова. Смятам, че е важно да разгледаме отрасъл много внимателно, за да може вносът да отговаря на стандартите за безопасност и за околната среда. Но тук не трябва да забравяме и друг важен елемент. Този елемент вече бе засегнат от комисаря Дехухт и други оратори. Тук говорим за конфликта на правомощията – или въобще за конфликта между различните отрасли. Разбира се, риболовът е изключително важен отрасъл и ако не искаме нашите рибари да трябва непрекъснато да свиват своята дейност поради различните ограничения, които им се налагат, за да може да се уважава морската среда, да се защитава морската среда, то тогава трябва да работим по-сериозно върху този отрасъл. И двамата комисари заявиха, че са готови да, да работят много сериозно, но тук е много важно да работим заедно. Да сме обединени. Председателят прекъсва оратора. Но е много важно да гледаме напред в бъдещето. Председателят, благодаря колеги. Моля, спазвайте времето, с което разполагате, защото вече закъсняваме. Господин Капула Сантос има думата от тим на, от групата на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, господин комисар, колеги. Продуктите, рибните продукти и продуктите от аквакултури са много важни за начина на хранене на европейците, както знаем всички. Внасяме повече от 60% от необходимите ни продукти, както казаха комисарите. Това показва колко важен е докладът на господин Кадек. Като докладчик в Сянка, аз работих заедно с него в търсенето на балансиран подход към отрасъла, защото тук имаме създаване на работни места, трябва да се включат и потребителите, разбира се. Ние можем да подкрепим основните изводи и заключения в доклада на господин Кадек, най-вече тревогите и препоръките, свързани с гарантирането на качеството и здравните аспекти на внасените рибни продукти. Тук се включват и отделните компоненти при консервирането и преработката на продуктите. Докладът навлиза и в други области, които на този етап не мисля, че трябва да обсъждаме, така че нашата група ще гласува за доклада. Поздравление на господин Кадък за добрата работа. Сега господин Галахър за Алде. Благодаря, господин председател. Първо искам да поздравя господин Кадек за доклада. Рибните продукти имат голямо значение и са пряко засегнати от, от конкуренцията, най-вече от аквакултурните продукти. Много важен момент е, е да в промощията, които даваме, да не се забравят екологичните изисквания и санитарните изисквания, а също така да защитим нашите производители. В рамките на реформата на общата риболовна политика трябва да се справим и с този въпрос. Надяваме се, че комисарят Даманаки ще го вземе предвид. радвам се за съгласуваността на действията на на двамата комисара. Но нека да не забравяме, че като че ли липсва известна информираност на, спрямо потребителите за това, което се внася. Трябва да видим дали можем да намалим а, вноса, да го заменим с местно производство, така че тия 66% внос да спаднат до 50% примерно. И трябва да опростим реформата, да опростим политиката и да включим в нея участието на всички генерални дирекции, за които да работят за благосъстоянието на този сектор като цяло. Благодаря. А сега госпожа Лъвин. Господин председател, уважаеми колеги, Приветствам доклад на господин Кадек за вноса на рибни продукти в Европейския съюз. Рибните запаси на Европа спаднаха значително и над 60% от рибните продукти, които се консумират в Европейския съюз, са вносни. Но това не трябва да е така завинаги. Ако управляваме рибните си запаси по един устойчив начин, ако работим с по принципа на максималния устойчив улов, тогава можем да възстановим рибните запаси и да не зависим от нас от други страни. В доклада КАДЕК се споменават множество инструменти, които могат да се използват от Европейския съюз. Един от тях е регламента за незаконния, нерегулирани не е, докладван риболов. Това е първата стъпка, но не е достатъчно. В много области на света има нелегален риболов. Това е сериозен проблем и в бедните страни много често няма ресурси за справяне с този проблем. Много лесно е да се подправят и документите необходими за износ на рибни продукти, така че Европейския съюз като един от най-големите вносители трябва да предостави помощ на другите страни, за да може да се създадат добре работещи системи за контрол. В ООН също има инструменти, които могат да се използват, но те трябва да се прилагат правилно. През 2006 година Европейския съюз разгледа въпроса за Споразумението за отговорен риболов на Организацията за храните и селското стопанство. Много важен въпрос, господин Гробарчик. Много благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа, искам да благодаря на господин Кадък най-топло за изготвянето на този толкова важен доклад във връзка с общата политика в областта на рибарството като цяло. Когато се изготвяше докладът, ние осъзнахме колко много аспекти са включени в рибарския сектор. Много повече, отколкото а, твърди Европейската комисия. Наистина сме убедени, че това е много важен доклад – и че до голяма степен той трябва да предопредели бъдещето на общата риболовна политика. Госпожо комисар, в много случаи, при много срещи, които сме провеждали с вас, вие сте казвали, че риболовната политика трябва да бъде е, реформирана това, което трябва да предложите е альтернативна политика. Госпожа Доц, една минута. Благодаря, господин председател. Господин комисар, госпожо комисар, първо искам да благодаря на докладчика за изготвения доклад. На 24 юли 2008 година имахме отговор на а, кризата, а, свързана с а, нашата флота. Започна се реформата на флота и намаляването. А, но тези мерки просто следваха общата световна рецесия. А, намаляването на лангостините и на други ръкообразни в Северна Ирландия а, всъщност трябваше да последва и също беше част от реформата. Европа има нужда от риба, от рибни продукти. Ние имаме нужда от този внос, следователно. Но това не трябва да става за сметка на нашето производство. А, тук един от колегите каза, че трябва да се спрат субсидиите за производството и за рибарите. Как въобще мислите да направите нещо подобно? А, мисля, че първо трябва да се справим с проблемите на нелегалния риболов, а, който всъщност подкопава а, цялото законно производство. Няма достатъчно съгласуваност на усилията и именно за това подкрепям доклад на господин Кадек. You, Благодаря, колеги. Тези, които сега идват за гласуването, моля, отбележете си, че гласуването ще започне в 12.20, така че моля ви, запазете тишина. А сега сеньога Фрага, госпожа Фрага Естевес. Благодаря, господин председател. Този доклад идва в време, когато има много сериозни притеснения в областта на риболовния трасъл. Господа комисари, в този отрасъл няма нужда от протекционизъм. Напротив, те искат да не бъдат смазвани а, още повече. Именно заради това подкрепяме предложението на господин Кадък за това преговорите от, в областта на рибарството да се преместят от Генерална дирекция търговия в Генерална дирекция морско стопанство. Нещо, което бе направено, например, и за сълскостопанските продукти. Ето, сега ще ви дам един пример с рибата тон и с споразумението с островите Фиджи и Папуа Нова Гвинея. Да имаме е, дерогация във връзка с е, е, наименованието за происход е, и там основният е, конкурент са Филипините. Господин комисар, благодарение на вашата политика, въпреки че ни е необходимо устойчиво развитие, ние не успяваме да го постигнем. Знаете ли какво става в областта на риболова, за детския труд, за ужасните работни условия, за неспазването на изискванията за околната среда и за въздействието на върху крайбрежието. Господин Галахър, Галахър иска му по процедурен въпрос. Господин Галахър. Поведението на депутатите днес е напълно безсрамно. Такова нещо няма да се случи където и да било другаде по света. Ако никой няма каквото и да било уважение към Комисията по риболова и към риболова като цяло, тогава предлагам да преустановим заседанието, докато колегите не проявят необходимото уважение. Mr. we have to carry on and господин Галахър. Трябва да продължим и затова искам да помоля всички колеги, моля ви за тишина, нека да поработим още 10 минути и да приключим важната работа по този доклад. Госпожа Родост. Господин председател, комисар Даманаки, Европейската риболовна политика е изправена пред огромни предизвикателства. Нашите рибари трябва да се справят с намаляващите се ресурси, а понякога и с нелоялната конкуренция на световния пазар. Ние спешно се нуждаем от радикални реформи, за да можем да се справим с проблемите по риболова в европейски води. Ние трябва да гарантираме оцеляването на рибното стопанство на Европа. Съгласна съм с госпожа Даманаки, че не трябва да объркваме нашите рибари, като първо въвеждаме мъчителни реформи, а след това либерализираме търговията. Прекалено много е да искаме подобно нещо от нашия риболовен отрасъл. Можем да повишим конкурентоспособността, като гарантираме, че риболовните запаси се увеличат. Друг начин да подпомогнем оцеляването на този отрасъл е по-добрата пазарна политика. В Европейския съюз трябва да е готов да плаща малко повече за европейската риба, като знаят откъде идва тя. Благодаря. Госпожа Раймърс, една минута. Äh, господин председател, госпожо комисар, господин комисар, искам да поздравя докладчика господин Кадек за уравновесеният хубав доклад. Благодаря му и за сътрудничеството. Тази регламентация е свързана с а, риболовните продукти и аквакултурата и а, вноса на такива продукти наистина е важна. Пазарът представлява 12 милиона тона, т.е. стоеност 55 милиард евро. И този пазар се развива все повече и повече и зависи все повече от вноса от трети страни. Именно за това е нужно да а, подобрим условията за внос и да ги контролираме добре. ние представихме две изменения в пленарна зала. Искаме да се вземе предвид специфичните условия на крайно далечените европейски региони. в момента имаме силно деградиране на ситуацията на риболов – И това също оказва влияние върху целия сектор и върху вноса. Председателят прекъсва оратора. Времето ви изтече. Господин Валеса има думата. Госпожа. Господин. Шлич. Е, едно с чесвания по... Господин председател, времето ми е ограничено, така че ще се съсредоточа върху следното. Искам да подчертая нещо, което е казано в доклада на господин Кадек, а именно, това, че риболовът не може да се третира така, както се третират другите области на производството. Там е необходимо да има различни правила, включително и в СТО, защото говорим за много чувствителни продукти. Господин Кадък описа чувствителната природа на тези продукти и смятаме, че би било много добре ако при рибните продукти се Елиминира стандартите за чувствителни продукти. Благодаря, госпожа Траутман. Една минута. Благодаря, господин председател. Поздравления на колегата Кадек за великолепната работа. Текстът, който ще подложим днес, е напредък в отношенията на нашата комисия и концепцията за свободна търговия. А, мисля, че тук нашата концепция може да се бъде определена като по-малко наивна. Всички си даваме сметка, че само европейското производство няма да стигне и че имаме нужда от внос. Но за тази цел първо трябва да увеличим усилията ни за опазване на рибните ресурси и да подсилим аквакултурата, а също така да осигурим стабилна заетост в този сектор и а, да останем по-независими все пак от външните продукти. Имаме нужда от тези, този внос, но той не трябва да става за сметка на нелоялна конкуренция и да не се а, а, стига до такива абсурдни ситуации, като примерни смешни тарифи за внос. Може би трябва да наложим един европейски етикет за качество. А сега го... патрал не беше. Сеньор президент, сеньора комисар. Уважаеми господин председател, господин комисар, госпожо комисар. Европа днес представлява най-големия пазар за рибни продукти и продукти от аквакултури. Внасяме 60% от своята риба. Нашето производство не е достатъчно, няма да бъде достатъчно и в бъдеще, за да посрещне нашите необходимости. Поради тази причина трябва да внасяме трябва да разгледаме два важни аспекта в този контекст. На първо място да се създадат неотменими предварителни условия, така че европейските потребители да имат достъп до рибни продукти и продукти от аквакултури, които са висококачествени, когато представят дума за внос. На второ място създаването на рамка за лоялна конкуренция както за вносните продукти, така и за тези, които са произведени или уловени в Европа. Поради тази причина е необходимо вносните продукти да посрещат същите социални, екологични и здравни изисквания, които се следят в Европейската общност. Някакви общи, една обща организация на пазарно поведение във връзка с средните продукти, т.е. трябва да се ревизира механизма, който позволява да се правят отстъпки за нискокачествени, извинете, за ниски тарифи за внос. Докладът на господин Кадък е много навременен. Той включва някои много важни препоръки за установяването на устойчив риболовен сектор. Благодаря. Колеги, казва господин председателя. Мога да ви помоля за търпение и тишина? Имаме спонтанни изказвания. Още трима човека ще се изкажат, така че ви моля за тишина. Още пет минути. Андреш Барея. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисаря Даманаки, благодаря и на комисаря по търговията за това, че са тук в отговор на един доклад, който е от съществено значение. Тук говорим за режима за вноса и трябва да се реагира много бързо. Много жалко е това, защото рибарството е много важен въпрос и е жалко, че трябва бързо да покрием темата, защото предстои гласуване. Но риболовът е много важен въпрос. Тук е въпрос, в който често се говори и за несправедлива конкуренция и за това се обръщам към комисаря по е, търговията и заявявам, че не е допустимо е, рибарството и неговите продукти да се третират като нечувствителни продукти и да се прилагат правилата за несълскостопанските стопанските продукти. Напротив, рибните продукти са чувствителни продукти и трябва да се прилагат съответните е, стандарти когато говорим за устойчиво развитие и за биологично разнообразие, не трябва да пропускаме възможността да дадем статут на чувствителен продукт на рибните продукти. Председателят, благодаря. Преминаваме към процедурата за спонтанни изказвания. Извинете, пропускаме процедурата за спонтанни изказвания, тъй като сме много напред с времето. Давам думата на комисарите. Mr. Atkins, points of order. Господин Аткинс по процедурен въпрос. Chairman, I rise again to suggest through you to the Господин председател, искам да ви кажа, че някой трябва да а, да направи нещо по въпроса и да представи този въпрос пред съвета на председателите. А, гласуването беше предвидено за 12 часа точно. А тук а, хората стоят и чакат. Това е подигравка с парламента. Беше посочено на екраните и беше обявено, че гласуването ще започне в 12.20. Така че всички са били предупредени. Е, моля, даваме думата на комисарите. Комисар Даванаки. Thank you, President. I cannot get a grief, but... Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратка. Така, какво искам да кажа? Ние обмисляме всички тревоги, споменати от господа депутатите. И комисар Декухт и аз споменахме, че се опитваме да намерим равновесие. Нуждаем се от един рентабилен риболовен отрасъл, искаме гаранции и от СТО и други международни организации. Искам да успокоя всички, че наистина се стараем да гарантираме, че нашата обща политика в областта на рибарството ще бъде за най-доброто на нашите рибари. Благодаря много, госпожо комисар. Сега, ако иска думата, давам моя на господин Кадек, докладчика. Да, да, искаме. Да, да, да. Да, господин председател. Първо, считам, че поведението на колегите е напълно напълно неприемливо и липсва всякакво уважение. Това е скандално, което правите. Мислите само за едно нещо. Да гласувате и да се отидете вкъщи. А ние тук работим по важен доклад. Моля, поне уважавайте хората, които работят по него или излезте от тази зала. Уважаеми колеги, след като така открито си изразих яростта, все пак нека да ви кажа, че след няколко минути ще гласувате по този доклад. И тъй като ми е дадена думата, искам да благодаря на колегите от Комисията по риболова и най-вече на председателката и Кармен Фрага, която ми повери този доклад. Искам също така да благодаря на докладчиците в Сянка, господин Капова Сантос, господин Гробарчик, госпожа Левин и всички останали за измененията, които внесаха и за дебатите. Искам да благодаря също и на всички останали, които участваха в изготвянето на доклада, представителите на сектора, които ми помогнаха също така, служителите на Генерална дирекция търговия и, и морска политика, на Мириан Гарсия Ферес от Генерална дирекция търговия и също така на Кристиан Рамко и Пириан. Благодаря на госпожа Мария, също така и на господин Дегухт. Въпреки, че вашите а, отговори не ме удовлетворяват напълно. Благодаря също така на Марио Бернадели от нашата група, Оливия Хименес, Ари Ломбар и Венсан Хембер и също така Филип Мискар, който много ми помогна по този доклад и а, в неговото из, изграждане. И също така благодаря предварително за това, че ще гласувате по този доклад. Thank you, Mr. Kade. Благодаря, господин Канек. Господин Дехухт не отговори, защото беше много шумно в залата. Така че искам да се извиня на господин комисаря за целият този шум в залата. Благодаря. Сега пристъпваме към гласуването. Everything.